Um, е, добър ден! колеги! Продължаваме с е, дебата. Е, това е дебат за достъп на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари.